popołudniową naszą sesję. Przepraszamy за opóźnienie. Е, и така откривам нашето следобедно заседание. Извинявам се за закъснението. Очакваме господин Агньо, но той така и не се появи. И така, госпожи и господа, предстои ни твърде приятен момент, обмен на мнения с господин министъра Тармо Там. В момента той председателства съвета на министрите на земеделието на Европейския съюз. Както ни е известно, винаги, за нас винаги е удоволствие да пред приемаме представители на естонското председателство. Благодарим господин министър за посещението и за възможността. To означава, че мисля ту по агрофорум. Много се радваме на възможността да обменим мнения с вас. Имахме възможност да се срещнем с вас по време на форума Маре Балтикум. Там говорихме за проблеми на земеделието в Европа. Имаше делегация на Европейския парламент, която участва в това заседание. Тази сутрин се проведе заседание на координаторите на Комисията по замеделие с министър Там. Това означава, че вече получихме въведение в ключовите въпроси. Въпреки това, Бих ви помолил да представите приоритетите на естонското председателство пред цялата комисия по земеделие, след което ще дадем думата на координаторите на отделните политически групи. Уважаеми дами и господа, сърдечно добре дошли на всички, които присъстват на нашето заседание. Уважаеми господин Сикерски, уважаеми господа координатори на политическите групи и членове на Европейския парламент. За мен е чест да бъда днес при вас и да ви представя приоритетите на първото естонско председателство на Европейския съвет. Аз бях член на Естонския парламент в продължение на години и много се радвам да видя нарастващото значение на Европейския парламент. Това е знак за силата на европейската демокрация и възможността европейските граждани да изразят мнението си е, чрез преки и избори. Естония има площ е, колкото а, Холандия и население от а, около 1 милион. Ние сме отворена държава. Нашето благополучие зависи от а, нашето нашата принадлежност към а, други групи държави, които споделят нашите ценности. Вярвам, че европейската интеграция която за Естония достигна връхна точка а, с присъединяването ни към Европейския съюз преди 14 години, а, ще бъде важна и за бъдеще. Радваме се на възможността гласът на малки държави като нас да се чуват. Ние сме получили много от Европейския съюз. С нашето председателство се надяваме да върнем част от това, което сме получили. Преди да започна с представането на моята програма, искам да благодаря на предишните председателства. Те подготвиха нашата задача. Основна част на нашето председателство е да държим курса в законодателните процеси и да представляваме а, нашата държава, да председателстваме а, събитията в Европейския съвет. Процесът на съвместно вземане на решения след Лисабонския процес означава, че Европейският парламент има важна роля в законодателните процеси. И именно за това се радвам да съм тук пред вас в комисията по земеделие и селски въпроси, защото вие сте важен партньор за нас. Вярвам в плодотворното ни сътрудничество, посредством което ще постигнем целите си в следващите 6 месеца. Мотото на нашето председателство е единство чрез баланс. Естония вярва в единството на Европейския съюз и в постигането на балансирани решения. Основните приоритети на естонското председателство са следните. Отворена и иновативна европейска економика, където насърчаването на основните свободи и трансграничното упростяване на дейности е важно безопасна и сигурна Европа, където ще търсим решение за кризата с миграцията и ще ще а, действаме за постигане на вътрешна сигурност. Също така ще развиваме и а, партньорства. Цифрова Европа а, и свободно движение на данните, електронните услуги. Това са водещи за Естония сектори. И последният ни приоритет е приобщаваща и устойчива Европа, където ще се борим за по-чиста околна среда. Ще дам сега един преглед на нашите приоритети в областта на земеделието. Ще се съсредоточа върху модернизацията и опростяването на общата сълскостопанска политика и на регламента Омнибус. Също така ще говоря за а, въпроси, свързани с международната търговия, положението на пазара на земеделски продукти, защитата и опазването на земеделската земя, борбата с антимикробната резистентност и значението на животинското и растителното здраве. В света се нуждае от все повече храна, в същото време ресурсите са ограничени. Това поставя а, околната среда под а, голям натиск. Краъгълният камък на политиките на Европейския съюз са в посока устойчиво земеделие и а, ние подкрепяме тази посока на устойчивост а, в а, ОСП. А, както в парламента, така и в а, а, съвета постигането на тази устойчивост и работата в тази посока са основна част от нашата задача. За съжаление, последното съобщение, публикувано от комисията, не дава добра рамка за развитието на земеделието с представените пет сценария. Земеделския сектор е изложен на повече натиск и изложен на повече а, несигурност а, в публичната консултация за реформирането на ОСП а, могат да се съберат а, важни идеи за бъдещето и от а, основните изводи е, че ОСП трябва да остане основна политика на Европейския съюз, значи трябва да бъде модернизирана и упростена. В същото време има голяма разлика между очакванията на обществеността и на земеделските производители. Да се постигне баланс в политическите инструменти по тази причина е по-важно от всякога. Естония ще продължи работата на предишните председателства, ще ръководи дискусията по бъдещите приоритети на ОСП тази тема ще бъде обсъдена по време на заседанието на съвета на министрите в Талин. С оглед на нестабилността на основните земеделски пазари последно време и нуждата от по- повече подготовка а, за кризисни случаи, както и бюджетните ограничения обославят подчертаването на значението на управлението на кризите в бъдещата обща сълско-стопанска политика. Знам, че тази тема ще бъде обект на бъдещи обсъждания. Господин Сикерски, радвам се на нашата бъдеща дискусия в Талин и очаквам с нетърпение. По отношение на ОСП, за нас упростяването е от основно значение. Основен наш приоритет е да постигнем напредък по досието Омнибус и да постигнем междуинституционално споразумение до октомври най-късно. Следва да се съсредоточим върху аспекти, които да внесат истинско упростяване Почитаеми госпожа, господа депутати, вашата роля е важна и вярвам, че нашето добро сътрудничество ще продължи и в бъдеще. По време на председателството ни Естония ще се застъпва за повишаване на конкурентоспособността и осигуряване на стабилност в земеделския сектор. В последните години наблюдаваме силни флуктуации, особено в областта на производството на мляко, плодове, зеленчуци и месо. Руското ембарго все още се отразява на различни сектори. То се характеризира с продължаването на мерките в сектора на плодовете и зеленчуците, мерки прияти от комисията – и трябва тази тема да бъде обсъдена, защото тя е значима за пазара. Наш приоритет е да засилим ролята на производителите в веригата на доставки на храна. Трябва да увеличим тяхната устойчивост по време на кризи и за това очакваме съответните законодателни предложения от страна на комисията. спиртните напитки са важен продукт, който се изнася от Европейския съюз и създава много заетост в селските региони. сигурността за производителите е много важна. Продължаваме работа по досието за спиртните напитки и се надяваме да постигнем общ подход на Европейския съюз по време на нашето председателство. по отношение на работата на международни организации, целта ни е да подготвим позицията на Европейския съюз и да постигнем нейното приемане. За нас е важно да подкрепяме отворена търговска политика и да сключим търговски споразумения, които да са в полза на европейската економика, също така да улесним достъпа на пазара за европейските производители. А, за това ще се придържаме към принципа на прозрачност. За това призоваваме комисията да дава редовна информация на държавите членки а, за актуалната ситуация а, по редица текущи а, международни, а, многостранни и а, двустранни търговски преговори в тази връзка и по-нататък ще организираме конференция, посветена на качеството на почвата и нейното запазване. Според научните изследвания, 95% от качеството и количеството на ежедневната ни храна зависи от качеството на почвата. Съдбата на човечеството до голяма степен зависи от а, качеството на повърхностните 20 см в дълбочина на почвения слой. И за това искам да подчертая необходимостта от запазването на качеството на земеделската земя по време на нашето председателство. Знам, че Европейският парламент също обръща внимание на тази тема и а, поне разчитам на подкрепа от ваша страна. Естония вярва, че глобалната борба с антимикробната резистентност е много важна. Ние ще провеждаме политика, стремяща се към опазване на животинското и растителното здраве през месец юли ще представим нова политика и програма за действие в този сектор. През ноември ще има среща в Брюксел, която ще има за тема антимикробната резистентност. Там ще бъдат представени национални планове за действие и мерки, които ще обхващат много сектори. В законодателната област ще продължим работата си върху регламента за ветеринарните медикаменти и лечебната, лечебния фораж. Техническите обсъждания в съвета за сега протичат успешно. Ще търсим необходими компромиси, за да можем да получим мандат за преговори до края на нашето председателство. Искам да подчертая важността на животинското а, здраве а, и хуманното отношение към животните, както в земеделския сектор, така и като цяло в обществото. Животните са мислещи създания и трябва да ги уважаваме изключително много оценя приноса на Европейския парламент към тази тема. Платформата за хуманно отношение към животните е, е добър форум за размяна на мнения и координация на нашата работа. Като председателство ние ще подкрепяме и допълваме работата на тази платформа. А, също така ще допринасяме към развитие на тази тема с доброволен труд. В Европа има заплаха от разпространяване на болести по животните. Ние ценим високо мерките за ветеринарен контрол, координирани от комисията а, и държавите членки, парламента в фитосанитарния сектор. Естония ще продължи кампанията за повишаване на информи... информираността, започната от Малта трябва по този начин да бъдем по-подготвени за случаи на избухване на такива заболявания. Един от нашите приоритети е цифрова Европа. Заедно с комисията ще организираме конференция по системи за управление на информацията за ефективен контрол. Ще подкрепим дискусии с държавите членки за въвеждането на добри решения за цифров контрол и управление. Почитаеми членове, това беше моят преглед на приоритетите на естонското председателство. Най-важната за нас тема, когато говорим за земеделие е ОСП, както и постигането на съгласие по досието Омнибус и реформите на ОСП. Ние призоваваме комисията да ни предостави информация за текущи преговори с трети държави в областта на земеделието приоритет е също така гарантирането на качеството на обработваемата земя. А, приоритет е и а, антимикробната резистентност. Дискусията за а, ветеринарни а, медикаменти и лечебен фураж също така е важна. Ще поддържаме диалог с Европейския парламент и с всички други заинтересовани институции. Ще се радвам да чуя ваши мнения. Интересувам се и от поддържането на диалог с вас, не само днес, но и за в бъдеще. Надявам се, че нашето сътрудничество през следващите 6 месеца ще бъде плодотворно. Още веднъж ви благодаря за поканата да говоря днес пред вас и се радвам на едни а, а, плодотворни 6 месеца съвместна работа. Благодаря ви. Благодаря, господин министър. Сега преминаваме към изказванията от страна на политическите групи. Господин Дес има думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на вас, господин министър. Драги Тарно, радвам се, че след общата закуска ви приемаме тук и в нашата на нашата комисия. Вие дълго време сте бим парламентарист и това личи в отношението ви към парламента. Искам да поставя един личен въпрос е, в е, Страсбург приехме съответни закон. През 2004 година аз дойдох от германския парламент е, в Европейския парламент <clears throat> Познавах лично Хермат Кол, когато изпратихме миналата събота на раздялата. Той ми даде едно лично, лично поръчение. Грижи се за малките държави. Без малките държави Европа не може да бъде Европа. Това бе неговото послание. Държа да го споделя. Представихте ни програмата на вашето председателство. Радвам се, очаквам с радост това председателство, защото съм убеден, че под ваше ръководство ще отбележим е, сериозен напредък в работата с седа. Е, заедно с Пауло Дел Кастро е, присъствахме на заседанието за Омнибус и забелязвахме, че вашето председателство е добро, под, добре подготвено за активно участие. Няма да се впускам в подробности. За мен е важно аз като докладчик на парламента да работя работим добре по е, омнибус. Времето ни притиска, продължаваме през септември, така че да приключим през октомври. И след това ще трябва да работим точка по точка. Разбира се, важното е съвета да постигне обща позиция. Няма да ви е лесно в това отношение постигнете такава позиция в съвета. Забелязахме при общия пазарен ред, че съвета няма позиция. Вината не е ваша. Вие е, едва от 1 юли поехте ръководството, но все пак необходимо е да има позиция на съвета, за да продължим добре с преговорите. Говорихте за по-добра по-добро оценяване ролята на производителите. Днес сутринта се занимавахме с този въпрос и в регламента Омнибус трябва да следим комисията да бъде приканена бързо да излезе с законодателни предложения по този въпрос. <clears throat> Трябва да се действа. Не искам да губя времето, но искам да кажа, че от 2004 година, когато дойдох в Европейския парламент, започнахме да обсъждаме роуминга. От месец време роумингът не съществува е, така трябва да действаме и по отношение на производителите в селското стопанство трябва да работим. От една страна са големите консерви, от, концерни, от друга страна земеделците и малките преработватели. Така че ние сме на ход. Що се отнася до другите теми, до споразуменията с Нова Зеландия, Австралия, Меркосур, трябва да отстояваме нашите позиции. Да припомня през 2010 година година в Страсбург ние решихме вносът на земеделски продукти от трети страни да бъдат допуснати, ако спазват нашите стандарти за защита на растените и животните. Благодаря ви. Очаквам с радост сътрудничеството с естонското председателство. Председателят, благодаря много. Надявам се, че координаторите е, които говориха сутринта, ще бъдат по-кратки сега, но явно няма да стане. Господин Андрю, моля, бъдете кратък. Благодаря за по това, че поканихте, господин министър. Благодаря на вас. Не обсъдихме е, тази сутрин въпроса. Е, пред това се очертава един сериозен мандат. Имате важни и значими досиета за европейското земеделие. Е, говори се много за опростяване. От тази сутрин говорим за това. Вие се изказахте също в този дух. Е, и при това трябва да се, ограни... да се поберем в ограничена бюджетна рамка. Предстои Брексита, разбира се, и като цяло контекстът е много специфичен и изисква съответни действия в бюджета. Надявам се колективно да успеем да постигнем резултат. Комисията също трябва да ни ориентира към за бъдещата реформа. Чухме от комисията, че очакваме съобщение в края на тази или началото на следващата година. Нуждаем се от уточнение, но е, ние трябва най-сетне да знаем на къде върви реформата. И освен това, да, малките държави са важни с техния ам, модел в селското стопанство, с въпросите за качеството на храните, е качеството на производствата. Тук нещата са свързани и с територията. Обърнете внимание, споменахте търговския аспект. Пред нас разкриват сериозни шансове преговорите с Меркосур и да постигнем споразумение с Австралия и Нова Зеландия. Трябва да помислим за нашето земеделие, така че трябва да бъдем особено внимателни, бдителни по тези въпроси. Понеже споменахте Омнибус, това е, е наистина приоритет. Поздравявам ви за вашата инициатива за конференция конвенцията по въпроса на качеството на почвата. Много важен въпрос в целия Европейски съюз, така че трябва да се погрижим за тези важни въпроси и да обърнем особено внимание на тези въпроси. Благодаря за това, че поставяте съвсем конкретни и наболели за нас проблеми. Благодаря. Председателят, благодаря. Господин Никълсън. Господин министр, добре е дошъл. И вие имате едно голямо предимство. Ще ви спестят всичките притеснения на вашите предшественици, тъй като вече досието за биологичното замеделие е на добър етап. Но се връщам към това, което беше преди реформата на ОСП. И слушам едни и същи аргументи срещу бюджета за ОСП, че е прекалено голям и други подобни. Предишният оратор посочи много проблеми с бюджета за ОСП и тук в Обединеното кралство ние усещаме това и може би ще бъдат нашите селскостопански производители в доста неизгодна ситуация в сравнение с европейските. Но ако нямате пари, не може да постигнете резултати. Вие представлявате сектора на селското стопанство и знаем какви са проблемите в този сектор и по-специално в сектора на млекопроизводството. И ние нямаме никаква сигурност и не знаем кога ще изникне следващия проблем на следващия пазар. И това не веща нищо добро нито за производителите, нито за потребителите. Ние се стремим да отговорим на кризите и трябва да извлечем полуки от предишните ни реакции на предишни кризи. Искам да споделя един друг проблем с вас. Миналата година много птицевъди се сблъскаха с проблем, какъвто е птичия грип. И много птицеферми трябваше да затворят врати, да се закрият. И много птицевъди, особено тези, които отглеждат птици в естествени условия, а не в клетки, пострадаха особено силно. След лятната почивка през септември ще види много сериозни проблеми и се опасявам от това, което ще случи, защото нищо не е било направено по този конкретен проблем, който е много важен за птицевъдите в цяла Европа. В навязване до wypowiedzi пана посла Nicholsona. По повод казаното от господин Никълс е, относно бюджета. Бюджетите за бюджета за периода 14-20 година е намален с, 4, с 11% е, в сравнение с предходния бюджетен период. И когато говорим за бюджета, често забравяме, че има намаление на бюджета за селското стопанство. Сега госпожа Мюлер. Благодаря, господин министър, е, за посещението. Благодаря, че ни оказвате уважение и сте готов на дебата. Здравето на животните, както антро, е, микро, микробиология, а, съответната резистентност. Искам да кажа, че пакета Омнибус и неговото приемане е много важно. Не само вие в съвета сте на различно, трябва да примирите различни мнения. В нашата комисия има също, също различни течения. И нека да ви кажа, че старата позиция, която аз изразявам, казва, че предложението на регламента на комисията е в ред. Нуждаем се от административно упростяване. Ние се отнасяме критични спрямо всички предложения за е, новата пазарна организация, организации за преговори, организации на производителите. Много внимателно огледайте резултатите от пакета за млекопроизводството. 3,5% от е произвеждането в Европа мляко ако е, може да бъде обвързана тук. Нека използваме тази възможност. Сега дали това изкупуване на млякото е правилния път, за сега няма да оценявам. Факт е обаче, че в Германия е, доставяме 2% по-малко процента мляко, отколкото миналата година. За Франция това са 3,3% момента. 6 евро и 30 е цената на маслото в момента. Нека да помогнем на фермерите да заявят своята позиция. Моля, разгледайте елементите на общия пазарен ред. Нашата политическа група АЛДЕ смята, че наличните законодателни предложения са достатъчни проблемите на отделни страни не трябва да влизат в големия пакет. Не искаме нова обща селскостопанска политика. Нека мислим за важното, а именно административното упростяване. Тук трябва да напреднем. Благодаря. Председателят, благодаря много. Хойслинг. Господин Хойслинг. Хаусник. Благодаря, господин министър, за посещението. Казахте много интересни неща. Вече не трябва да се занимавате с приложението на регламента, екорегламента. Предстои ви обаче друга работа, въпреки че големите проблеми са разчистени, но се надявам, че екологичното земеделие е важно за вас и вашата страна. Да, разбира се, ОСП е тема на дневен ред, но нека не се опираме на статуквото е, трябва да чуем какво имат да ни кажат всички тези хиляди граждани, участвали в анкетата, какво е мнението им. Без помощта на европейските граждани и да накоплаци ОСП не може да просъществува. Реформи са необходими, промени са необходими и не само за по-малко бюрокрация и нови приоритети, но трябва да помислим за насочеността на първия стълб. Дали това е най-доброто средство? Всички споменаха търговията. Сутринта вече критикувах тази тема при преговорите с Меркосур, предстоящите преговори с Нова Зеландия и Австралия. Няма прозрачност. Ние сме потърпевши в това отношение. Ние работим в земеделието и отстояваме нашите интереси, но нищо не научаваме. Накрая можем да кажем да или не. Не може така. Ние като евродепутати трябва да имаме право на глас глас, а не комисията просто да ни предложи един текст с предложение да го приемем или не. По това трябва да работите с вашите колеги, да има промени в бъдеще, да не стане както с погодбата с Япония, само да чуем резултатите. Много важно е това, което казахте за почвите. Конференция, чудесна идея. Това е важна тема в Европа. Вие самия казахте 20%, това са 20% благодарение на които живеем. Важно е. Но тази сутрин вече казах, трябва да, не, да помислите и за един доклад в Европейския парламент белтачините. А, зависимостта ни от вноса е много голяма. Нуждаем се от собствена стратегия за протеините. Трябва да работите за успех в тази посока. След това защита на растението, растителна защита, за разлика от изказалите се колеги, които твърдят, че новите средства ще оправят нещата, аз смятам, че на първо място трябва да опитаме да разрешим въпроса за резистентността е, използването на фитосанитарни средства трябва да намале. Надяваме се на нови средства на пазара, но имаме сериозен проблем с резистентността. Трябва да решим тях, не само да мислим за нови средства. Благодаря и на добър час в взаимодействието ни. Господин Възло. Благодаря, господин председател за комисията по отношение на упростяването. Да, отдавна слушаме за това, но нищо не става на практика за фермерите устояват на редица проверки, контроли. Не, не знам до кога, господин министр. Въпроса е, трябва да помислим и за износ, но и за задоволяване на нашето собствен, нашия собствен пазар. Това означава качество на прозорците и това са въпроси, които трябва да бъдат поставени в общо европейски мащаб. Това не се прави. Председателят, благодаря. С това чухме изказването на всички е, координатори. Сега господин Де Кастро. Благодаря, господин председателю. Да си... Благодаря и аз на господин министъра там и желаем успех на е, вашето председателство. Вярваме ви. Е, вече имахме първи три странни разговори за омнибус и мисля, че по определени въпроси в този пакет темата за управление на риска е тема на особено внимание на вашето председателство. Тези четири големи теми в Омнибус са важни. Е, просто припомням, това е много важно. Важно е съветът да постигне обща позиция по максимален брой въпроси. Видяхме го в първия трилог. Сега няма обща позиция. Няма да ви е лесно и нека не забравяме кратките срокове. Имаме две тристранни заседания през октомври през септември, но пред до октомври трябва да сме приключили. Дано успеем, включително и чрез неофициалния съвет трябва да напреднем. Омнибус би било добра, добро решение и за нас. Господин Де Кастро спази времето. Примерът му е достоен за подражание. Това е първото и второто Надявам се, че ще успеем да постигнем съгласие с съвета по тези въпроси, както и за екологичното земеделие. Моля ви, бъдете кратки, господин Кужната. Имам два въпроса, господин министър. Първо, говорихте че бюджета за ОСП след 2020 година ще бъде съкратен. Във връзка с това да ви попитам, подкрепяте ли тезата, че липсата на средства в резултат на Брексит трябва да доведе до това държавите членки да покрият тези този недостиг бюджета. Това е първото. И второто, казахте, че естонското председателство ще положи усилия да укрепи позицията на фермерите в производствената верига на храни. Как точно смятате да действате? По отношение на плащанията, все пак Велика, Великобритания внасяше 23 милиарда евро но тук нека не забравя, забравяме рабатите. Нетната сума е 11 милиарда евро. Това ще бъде при спадането. 4,5 милиарда евро са това в ОСП тук трябва да, да виждаме нещата в правилното съотношение защото комисията много често се говори за 15%, 23 милиарда, което не е важно. Госпожа Агилера. Благодаря ви, господин министр. Удоволствие да обсъждаме с вас теми, които толкова са важни за нас, и, и аз се занимавам с тематиката упростява на ОСП. Ние с мнозинство приехме предложение за регламента Омнибус и бих искал да ви помоля да отчетете нашите предложения за изменение, защото по този начин ще можем да напредваме. Искам да ви помоля да отчитате това, което е било гласувано в тази комисия по регламента Омнибус. Вторият въпрос е свързан с, веригата за производство и доставки на храни. Комисар Хоган се ангажира с приемане на пакет предложения през пролета. Знам, че е Сатонското тонското председателство се занимава с този пакет мерки защото споделя нашето мнение за това, че това е важно. Също така да опадам инициативата едно здраве за всички, защото анти микробната резистентност е сериозен проблем. А сега по фураж обогатен с медикамент медикаментозно съдържание, медикаментозни добавки, но е необходимо е да бъдат финализирани други досията, преди да може да се финализира това досие. За това ви предлагам, препоръчвам да се започнат тристранните преговори по медикаментозните фуражи. Що се отнася до законодателството с алкохолните напитки, тук смятаме, че е много важно да се отчете практиката на държавите членки и националното законодателство. Защото ако това не се направи в проекто регламента за алкохолните напитки, можем да загубим някои традиционни за Европа напитки. Затова трябва да се отчита националното законодателство. Благодаря. Благодаря, господин министър, че дойдохте в нашата комисия. Ще се спра на два въпроса, които не бяха споменати до сега. Първо, концентрация на земята. 80% от средствата от ОСП се изплащат на 20% от земеделските предприятия. Това все повече засилва концентрацията, въпреки че ОСП а, е, имаше за цел оцеляването на земеделските предприятия. Нашата комисия а, направи доклад по този въпрос наскоро. Въпросът ми към вас е доколко вие и Естония ще подкрепите по-доброто създаване на връзки между държавите членки, за да се разреши този транснационален проблем или да му се противодейства. Съвсем конкретно, какво е мнението ви за редовното провеждане на технически срещи между държавите членки за ОСП? Мисля, че а, ще бъде добре държавите членки да обменят мнение и да се подкрепят а, а, и второ, бихте ли ни подкрепили в искането за повече данни и наблюдаването на концентрацията на земя на европейско ниво? В момента работим върху регламент за статистиката. Идеята ми е да има повече прозрачност и ние да знаем когато предприятия са част от холдингови структури. А, ние слабо познаваме структурите. Това е голям дефицит, защото не знам къде попадат парите от общата съскостопанска политика. Друга тема, за която искам да говоря е резистентността а, срещу антибиотици а, има план за действие, програма на Европейския съюз, която сега ще се а, а, представи. А, с, има антибиотици, които са предназначени за употреба от хора. А, какво можете да кажете за медикаментите за животни? Е ли това част от вашия план за действие, вашата програма? Благодаря. концентрирането на земните парцели има различни елементи, някои от тях са негативни, но пък по-големите стопанства са много по-конкурентоспособни и са много по-разнообразни. Тоест трябва да отчитаме и плюсовете и минусите. Да, наистина има и отрицателни страни вие сте прави в това, но има и положителни неща, не трябва да ги забравяме. Господин Делано. добре дошъл, господин министър, който заставате пред нас в един стратегически момент, когато решаваме бъдещето на ОСП. Е, защото когато говорим за промони, много се радваме да чуем такива думи от вашата уста. Специално за а, омнибус, за, за страховките, за климатичните промени, е, за работата по цените. Вие имате цени и за използване на различни а, мерки по отношение на производството, млякото и така нататък. Бих искал да ви попитам питам, тъй като работя в областта на протеините и съм докладчик, какво мислите да, за компенсацията на липсата на растителни протеини в Европейския съюз? Каква помощ трябва да се окаже за увеличаване на това производство? Трябва да напреднем по тези въпроси, които и за вас са важни, разбирам. И после по въпроса въпросите за въпроса за почвите. Добра инициатива е да се проведе конференция в Талин. Надявам се да има широко участие, защото това е много важен въпрос. И в заключение да ви кажа, не, не забравяйте и други въпроси, които са, са за, за колко е важно да имат съответни осигуровки и подкрепа земеделците. Те се нуждаят от тях, за да упражняват своята дейност. Господин Лепен. Господин министр, бих искал да ви приветствам, да ви пожелая успеха успех на вашето председателство. Искам да ви поздравя за много амбициозната програма. Смятам, че всички ние трябва да извършим много работа и ще се спра само на някои аспекти. Вие споменахте условията за селско стопанство. Вие казахте, че трябва да има равнопоставеност и е, равнопоставено, включително при конкуренцията между всички селски стопани в Европейския съюз. Но вие не говорихте за схемите за плащания в бъдещето, защото в момента има много големи различия в схемите за плащания и не може да има равноправна конкуренция между селскостопанските производители в Европейския съюз. Как смятате да гарантирате по-силната преговорна позиция на селскостопанските производители? Как ще работи този механизъм? Разбирам, че 6 месеца е кратък срок. Човек не може да направи всичко, но вие може да дадете тласък за следващата държава, която ще поеме следващото председателство. Критей пиано, криз. Освен това, ние се сблъскваме с много кризи. Кризата свързана с, с санкциите а, срещу Русия от страна на Русия, също така има много други кризи. Много често се налага да реагираме много бързо на кризи но мисля, че трябва да планираме по-добре какво трябва да правим, за да можем да имаме готови мерки, готови отговори, когато избухне криза. Трябва да мислим и за младите селскостопански производители. Това е особено важно за някои държави членки в Естония, в Литва, в Польша имаме голям проблем с африканската чума по свинете. Това за балтийски държави е много сериозен проблем. Какво смятате да направите с него? Благодаря, господин председател. Бих искала да продължа с това, за което говореше господин Никълсън. И това е птичия грипа И цялото въздействие на това заболяване върху кокошките и яйцата, които те снасят, им предвид кокошките, които се отглеждат в естествени условия, не в клетки. Другата седмица ще се обсъжда това предложение, но до сега преките разходи само от това заболяване са 10 милиона. И ние Обсъждаме от дълго време с комисар Хоган този въпрос. Искам да ви попитам какво се прави по този въпрос. Вторият ми въпрос е нещо, по което до сега никой не е говорил. Много правилно, че споменахте руския бойкот, бойкот от страна на Русия. Спомням си, как тук в Европейския парламент обсъждахме последиците от санкциите, въведени от страна на Русия спрямо производителите на плодове и млечни продукти и мляко. Наистина имаме голям проблем, но какво според вас е решението на този конкретен проблем? Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин министр, за всичко, което казахте. Колегите вече казаха много неща, но аз искам да продължа с бъдещето на ОСП след 2020 година в контекста на Брекзит. Независимо от това какви са сумите, които ще бъдат загубени, ще трябва или да се увеличат вноските от бюджет на държавите членки, или да се уреже бюджета на ОСП като че ли ОСП ще бъде жертва на тези урязвания и политиката на сближаване също така. Ние говорим за прехвърлянето на средствата от втория стълпа към политика за сближаване. Какво смятате за това и какво мислите за концентрирането на земя? Това е един проблем, който следим внимателно, но трябва да подчертаем, че има големи различия в законодателството на държавите членки. Голям проблем за нас, държавите от източна Европа, е това, че това, което се позволява на държавите от Западна Европа и техните селски стопани не се позволява в Източна Европа. Това въжи за закупуването на земя в някои държави членки. Ако се купи земя тя не се използва, няма проблем, докато в други се смятат, че това е голям проблем от страна на Европейската комисия. Трябва да имаме общи правила или поне общ знаменател като начало. Е, да, говорихме за модернизацията на сълското стопанство и за връзката между сълското стопанство и околната среда и наистина ще изгуби много, ако се прехвърлят средства от финансирането на ОСП към политиката сближаване. Заповядайте. Да, благодаря ви. Смятам, че успеха на дадено председателство изобщо не е свързано с, с размера на държавата, която е председател в момента. Успехът зависи от волята, която видяхме при вас, господин министр. Видяхме успеха на Малтийското председателство и сме сигурни, че естонското председателство ще бъде успеха. Ние се радваме, че вие също така смятате регламента Омнибус много важен и разчитаме на вас да дадете тласък на процеса, свързан с регламента Омнибус. И дали имате план за действие, за да ни помогнете да си сътрудничаме с съвета по регламента Омнибус. И също така искаме да попитаме каква е стратегията на председателството, що се отнася до реформата на ОСП. Благодаря ви, че се отзовахте на нашата покана. Попрошиме. Е, нямаше микрофон за председателя. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министр, присъединявам се към онези, които дадоха висока оценка на вашето изказване и на вашия план за вашето председателство. Вие специално се спряхте на иновациите, включително и напредъка в сферата на цифровизацията, контрола в сълското стопанство, системите за управление, за администриране, но разбира се има още една стъпка и ви предлагам това на вашето внимание. В Европейския парламент работим върху инициатива, която се нарича интелигентни села. Това е един план, една инициатива за цифровизация на селските райони. В крайна сметка над една трета от европейското население живее в селските райони и искам да чуя вашето мнение по това. Благодаря ви господин Фланаган. Uh, Много ви благодаря. Моля да ме извините, че не бях, когато вие изнасяхте уводното си слово, бях на друго заседание. По регламента Омнибус и благоприятната възможност в този контекст да се направи нещо за младите селскостопански производители и да бъдат разпоредби по-гъвкави, така че да не се пречи на хората, които искат да се заемат със селско стопанство, наистина като професионален избор. В момента ние отхвърляме такива хора, отблъскваме, като казваме, че те нямат необходимите, качествено отговарят на необходимите критерии. Какво ще бъде направено, за да се улеснят младите селскостопански производители са Натура 2000? Не знам каква е причината. Може би прекомерно, прекомерно много са нивата в иерархията. Не знам, но в моята страна има проблеми с изпълнението. Хората получават едни указания, след това получават друга брошура със съвсем други указания. И има много проблеми с изпълнението на Натура 2000. И искам веднага да кажа, че не ви завиждам за това, че ще трябва да договорите на всички тези въпроси. Мисля си, че ще ви отнеме поне 5 часа, но ви пожелавам успех. Господин Яр. Благодаря и искам да ви се извиня, че а, трябваше да участвам в друга комисия, така че пропуснах началото на заседанието. Благодаря за възможността да дам въпрос. А, Процеса по договарянето на Омнибус ще бъде предизвикателство. Подкрепяте повече парламента или повече комисията, искам да попитам. И вторият ми въпрос е парламентът взе важни решения. Предвидихме в Омнибус, например, удължаване на срока за провеждане на мерки в земеделието и смятам, че преди 2020 година няма смисъл да правим нова реформа. Какво мислите за това? и на последно място в Омнибус има елементи на намаляване на бюрокрацията. Молим ви да не ги вадите от там. идеята на парламента да се опрости е, чрез омнибус е, ОСП се подкрепи от съвета в крайна сметка. Да, разбира се, целите на регламент Омнибус са много амбициозни. И ясно е, че трябва да извършим реформи. И така, трябва, разбира се, за тази цел да постигнем консенсус. Госпожа Макинес, госпожа заместник-председател, съвсем накратко. Добре дошъл, господин министр. Пожелавам ви успех. Бях вчера в Талин, срещах се с вашия министр-председател, така че цяло подкрепям приоритетите на естонското председателство. И аз приветствам това, което ви казахте, най-вече това, което казахте за антимикробната резистентност. Това е ключов въпрос за тази парламентарна комисия и парламентарната комисия по околна среда. Не знам какво повече можем да направим, може би вие може да ни кажете повече, но за сега искам да ви пожелая успех във вашето председателство. Изказване без микрофон. Е, господин Агню. Моля да ме извините, господин министр, че не бях тук през цялото време, тъй като трябваше да бъда на друго заседание, така че не знам дали някой постави въпроса за пестицидите. Като че ли има една тотална война срещу пестицидите и тя се води от зеленото лоби. И имаме три фронта веществата, които а, нарушават функционирането на ендокринната система, вещества, които отблъскват пчелите и други опрашващи насекоми, разбира се, глифосада. Ако се забранят всички тези вещества, производството на селскостопанска продукция значително ще намали. И така, че всички тези продукти са благоприятни за селското стопанство и за, неговото, за неговата продукция. Какво вие смятате по този въпрос? Да, може би ще трябва да внасяме селстопанска продукция, но по-добре да не прибягваме този вариант. И така, господин министр, имате думата. И предполагам, че ще се опита да отговорите на всички въпроси. Заповядайте. Благодаря ви уважаеми депутати в Европейския парламент. За мен е чест да се изказвам днес пред вас, защото съм министр на земеделието на една малка европейска държава. Ще се постаря да отговоря на вашите въпроси. Всъщност, Естония не е чак толкова малка държава, защото сме доста по-големи от Малта. И като си помисля колко Малта успя да направи по време на своето председателство, то съм убеден. И, например, заедно с парламента и комисията, Малта успя да постигне успех с проекто регламента за биологичното замеделие, нещо, което беше провал в продължение на 3 години, така че Малта успя да постигне това. Благодаря ви за добрите думи и за вашите въпроси. Така както каза един от уважаемите депутати, ще ми трябват 5 часа да отговоря на всички тези въпроси, но аз ги групирах и ако ми позволите, ще се спра на всяка група въпроси. Надявам се, че никой няма да се засегне от това, че няма да давам отговори на отделни въпроси, дадени от отделни хора, то ще отговоря по отделни теми. Първият най-важен въпрос, може би, е ОСП и нейното бъдеще. Дебатите за бъдещето на ОСП те първа започват и ние искаме да продължим започнато от предходните председателства. Много внимателно следим дебата в парламент, Европейския парламент за бъдещето на ОСП след 2020 година. когато гледаме към бъдещето, се надявам, че и двете институции ще успеят да постигнат съгласие по факта, че Съскотопанската политика трябва да остане обща политика и също така, че ОСП трябва да получи необходимото достатъчно финансиране. На европейско ниво трябва да имаме финансиране и ОСП трябва да продължи да бъде основ... ориентирана към пазара. Към пазара. Но също така тази политика трябва да може лесно да може да се прилага на практика и трябва да не се прекъсва или да се повлиява прекалено силно от кризи. Много скоро ще бъде внесено предложението на комисията и ще сме готови към продължаване на обсъжданията. В Естония сме убедени, че цифровизацията и електронните услуги в селските райони трябва да бъдат подобрени и ще положи максимални усилия за постигането на тази цел, защото сме убедени, че електронните и цифровите услуги наистина са важни за младите селскостопански производители. Те могат да позволят на младите хора да останат в селските райони или да привлекат нови и да привлекат нови и млади хора към селските райони. Трябва да се помисли за това в контекста на ОСП. Когато мисля за кризите в селскостопанския сектор, то мисля, че трябва да подобрим възможностите и способностите за производство на производителите. Много е важно, когато говорим за бъдещето на ОСП, да отчитаме мерките за управление на кризи и мерките, които да смягчават последиците от кризите. Необходимо е да обмислим по-ефикасни инструменти в бъдеще, които да ни позволят да справяме по-добре с кризите. По време на председателството ще организираме неформално заседание на съвета Агрифиш и там ще обсъдим и такива мерки. Сега ще говоря за регламент Омнибус. Убеден съм, че упростяването на ОСП и намаляването на административната тежа за всички е една от основните цели на ОСП и ще остане такава. Много се прави за упростяването на ОСП, много вече е направено, но винаги може да се опрости всяка една политика допълнително и като помислим за всичко това, разбира се, то ключово значение има регламент Омнибус. Има много важни въпроси, по които има съгласие между съвета и Европейския парламент. Да, наистина Европейският парламент – мисли повече за бъдещето, когато става дума за промяна в политиката, в сравнение с съвета, но съм убеден, че всички страни могат да имат плодотворно сътрудничество. Що се отнася до много предложения, като управление на риска, екологосъобразност и конкурентоспособността и също така лоялната конкуренция, равнопоставеността на различни производители – за сега не бих могъл конкретно да ви кажа нищо, но се надявам, че към средата на септември след допълнителни обсъждания ще можем да предложим по-конкретни решения. Що се отнася до нелоялната конкуренция, засилването на позицията на селскостопанските производители в веригата на производство – и продажба на хранителни продукти. Всичко това са въпроси, които заслужават допълнително внимание. Политиката в областта на конкуренцията е един от важните компоненти за веригата за производство и продажба на хранителни продукти. Трябва всички да разбират правилата по един и същ начин. Затова правила трябва да са ясни, трябва да има сигурна, надежна правна уредба и правната уредба трябва да не изостава от промените на пазар. Когато говоря за младите селско-стопански производители и увеличаването на техния дел, това е голямо предизвикателство пред Европейския съюз. Трябва да гарантираме устойчивото развитие на селските райони. Когато мислим за хората, които в момента работят в селското стопанство, видим, че има много неравномерно разпределение по възрастови групи. Има много хора, които са на възраст на 65 години и виждаме, че тенденцията е към застаряване на тази група от населението. В ОСП се предвиждат мерки за подпомагане на младите селско-стопански производители. Това са важни мерки и много е важно също така да се говори за пропуските в селско-стопанската политика. И ние също така тук ще се опираме на доклада на Сметната палата, който беше публикуван през юни. Сега бих искал да се спра на споразуменията за свободна търговия. Живеем в един свят, който се променя и протекционизмът надига глава. Затова за Европа е важно да покаже, че международните правила на търговия, за търговия остават сила и че е важно да се спазват тези правила в цял свят, защото това гарантира глобалното развитие. Също така е важно да се води една отворена търговска политика, както и до сега, и да се сключват споразумения за свободна търговия, които разбира се да спазват баланса между интереса на селскостопанския сектор в Европейския съюз и съответните сектори в други държави, региони, които са наши партньори. А тук от особено значение са мерките, санитарните и фитосанитарните мерки. Тези мерки могат да се предприемат само за да се опазва здравето на хората, животните растенията. И по този начин ще се отворят нови пазари за нашите производители. Това е един принцип, който Европа винаги е спазвала. И тъй като това е принцип, който зачита Европа, очакваме и от нашите търговски партньори да спазват същия този принцип, когато става дума за санитарни и фи фитосанитарни мерки, стана дума за Япония и споразумение за свободна търговия. Тук искам да подчерта успеха на Европейската комисия. Искам да кажа, че това открива нови перспективи за Европа. Разбира се, очакваме с интерес окончателния текст на споразумението. Очакваме, че този текст ще даде положителни отговори на редица проблеми, които в момента не са решени. Например, реорганизацията на санитарните и фитосанитарните мерки, географските обозначения и тяхната защита и други подробности, които ще могат да бъдат уредени чрез това споразумение. За Меркосюр тук ще кажа следното. Естония смята, че по време на нашето председателство ние ще успеем да финализираме това споразумение. За разлика от Япония, тук имаме като партньор голям производител, извинете, износител на селско-стопанска продукция. Около 40% от износа на Меркосюр са селско-стопански продукти, т.е. тук ние сме в отбранителна позиция. Затова при изключването на това споразумение, селското стопанство може да се окаже един от най-важните въпроси, но Европа на своя ред трябва да гарантира това, че секторите, които имат нужда от нашето внимание, ще получат това внимание. Сега за руското ембарго. То беше въведено през 2014 година и продължава да влияе неблагоприятно върху европейска търговия. И има няколко държави членки, при които обем на търговия не се увеличи до 2017 година в сравнение с 2014. Но през 2017 година износа на края на хранителни продукти от Европейския съюз беше рекордно висок. Т.е. това означава, че могат да се намерят нови пазари и усилията по намирането на тези нови пазари и намаляването на пазарните бариери се отплащат добре turgude suurenenud volatiivsus Наистина, пазарите на селскостопански продукти са още по-нестабилни, отколкото преди. Кризата вече е явление, което е с нас от дълго време. Затова е необходимо е да се следи внимателно и постоянно пазарната ситуация. По този начин ще може по-ефикасно да се борим с отрицателните последици от кризите за европейските селско-стопански производители. От друга страна също така можем да кажем, че цялостната ситуация на селско-стопанските пазари се подобрява и цените са по-стабилни. Що се отнася до биологичното замеделие? Тук бих искал да дам висока оценка на споразумението за сътрудничество. На първото заседание на съвета, на което аз ще съм председател, очакваме да одобрим този текст и да можем да започнем тристранните преговори. За да гарантираме устойчивостта на селското стопанство, трябва да мислим за защита на селскостопанските земи и почвата. Това ще означава висококачествена храна. За това ще разгледаме въпроса за почвите на специалния комитет по селско стопанство и също така на Корепер и на съвета на министрите на земеделието и рибарството. Разбираме, че съсредоточаването и концентрацията на земята, на площите в някои части на Европейския съюз е много наболяла тема и разбираме важността на този проблем. Затова за нас е важно да разберем, че концентрацията на земята може да доведе до наоляването на броя на предприятията. За да се върнат хората в селското стопанство, трябва да има достатъчно работни места. В противен случай ще се намали броят на услуги за това трябва да се спазват основните права на гражданите на Европейския съюз. Не бива да ограничаваме свободната търговия в Европейския съюз. Надявам се, че ще намерим решение, когато работим заедно и този проблем ще бъде решен. когато говорим за заразните болести при животните – а, можем да кажем, че а, това е финансово и социално бреме за животновъдите. Често в съвета говорим по този проблем. Ди комисията и държавите членки редовно оценяват ситуацията с болестите по животните а, и предприемат при необходимост общи действия. В сектора на свиневътството в Естония имаше зараза с свински грип и ситуацията беше сложна. В тази връзка разбрахме, че всички свързани с тази болест проблеми трябва да бъдат решавани заедно. А, ние и преди сме имали проблем с африканската чума по свинете. Това е опасна болест и не можем да сме сигурни, че окончателно сме се приборили с нея. Птичият грип беше споменат също така. Мерките които могат да бъдат взети, е доста сложен, защото има много свободно отглеждани птици. Естонското председателство ще подпомогне държавите членки в идентифицирането на точните проблеми и предприемането на правилни мерки за борба с тези болести. Европейският парламент и Европейската комисия, както и съветът, смятат, че е важно да се борим с антимикробната резистентност и това е един от най-наболялите проблеми. В този процес трябва да бъдат включени експерти по здравето на животните, растенията, както и хората. И подготвяме документ, който представлява програма за действие за борба с антимикробната резистентност. Той е насочен към действия в рамките на следващите няколко години. Предложението за ветеринарните лекарства е доста обхватен. Той е важен както за човешкото здраве, така и за сектора на производство на ветеринарно, ветеринарни медицински средства. Естонското председателство се надява че всички държави членки ще си струпничат и ще ни подкрепят. По този начин ще предприемем бързи мерки и ще ги приложим в съвета в най-кратки срокове. По въпроса за медицинския лечебния фураж. Съветът започна подготвителни работи те текат от известно време назад, но не могат да бъдат приключени преди да приключи дискусията по предложението за ветеринарните а, а, средства, а, медикаменти. А, това е обвързано и с а, лечебните фуражи. Надяваме се, че и двете предложения ще бъдат формулирани по ясен и последователен начин. Естонското председателство ще направи всичко по силите си, за да получим мандат за преговори до края на нашето председателство. Важно е да си казваме и да а, знаем, че ако пестицидите се използват по а, по-устойчив начин държавите членки трябва да спазват своите национални планове за действие, за да спазват изискванията на съответните, съответните директиви. Идеята на националните планове е да се ограничи риск за околната среда и хората и човешкото здраве, свързано с употребата на пестициди тези национални планове, разбира се, предвиждат и альтернативни мерки за опазване на здравето на растенията. Това беше моят кратък отговор на всички въпроси, които ми зададохте. Искам да благодаря за всички въпроси. Те бяха много интересни. Ако се интересувате от повече информация, ще ви приканя да се свържете с моя екип. Те ще предоставят всички данни, от които се нуждаете. За мен беше голяма чест и удоволствие да присъствам тук при вас. Бързо dziękujemy. И ние искаме да ви благодарим най-сърдечно за вашата визита. Действително, вие успяхте да отговорите на всички въпроси, може би не съвсем накратко, както казахте, но отговорите ви бяха много интересни. Ако имате допълнителни въпроси, моите колеги се обръщам, подавайте ги в писмен вид, ще получите отговор от нашите сътрудници. Няма да правя обобщение ще кажа, че председателството е време на интензивна и тежка работа. Сега започва лятната вакансия. Това съкръщава времето на председателството, както и коледните празници. Така че нямате много време. Пожелавам ви успех във вашата работа също така и приятна лятна вакансия, въпреки че едва ли ще имате много време за почивка предвид многото ви задачи. Изключително сме доволни от възможността да проведем това тази среща с вас Вярваме, че нашата работа ще бъде от полза за съвета комисията и а, също така а, земеделските стопани в цяла Европа. Както вече казах, нямаме много време. Въпреки това не ограничихме времето за изказвания до сега. Сега преминаваме към следната точка от, е, следващата точка от дневния ред. Европейската патентна служба. А, искам да поздравя с е, добре дошла госпожа Хели Вила Яма. Тя е директор по патентно право към Европейската патентна служба в Мюнхен. Rządów w kwestiach związanych z prawną ochroną wynalazków Днес ще говорим за патентната защита на биотехнологични продукти, патенти и права на производителите на растителен материал. Искам да ви обърна внимание, че тази тема неколкократно е обсъждана в нашата комисия. През, в края на 2015 година парламентът прие резолюция по този въпрос. През последните години имаше и допълнителни решения във връзка с патентоването на биологични процеси. Водихме оживен дебат по тези въпроси. Има много спорни теми. Те са спорни в рамките на нашата комисия. Имаше и допълнително становище а, по директива 9844 а, за патентната защита на биопродукти. А, ще дам първо думата на госпожа Фила Яма после на нашите колеги. Много се радвам, че приехте нашата покана да говорите и да ни дадете повече информация по тази спорна тема. Имате 10-15 минути. Благодаря ви. Благодаря много, господин Сиякорски. Благодаря на всички членове на вашата комисия за това, че поканихте представител на Европейското патентно ведомство да говори по толкова важен въпрос. Темата е изключително важна и значима днес, защото неодавна, преди 11 дни, съвета на Европейското патентно ведомство ведомство взе важно решение. Известно ми е, че Европейския парламент и специално вашата комисия по земеделието както и Европейската комисия следят с жив интерес по, през последните години по темата на възможностите за правна закрила на биотехнологични изобретения и патенти. Нека да ви разкажа как стоят нещата, как, как се развиват те и какво предстои в този процес. <clears throat> В краткото си изложение е, ще се ще обърна внимание, внимание на първичните технологии, т.е. път тези, които са способни и които съставляват 8% от изобретенията моля да ме разберете, няма да мога да обсъдя с вас за защитата на биоразнообразието или растителното разнообразие. Накратко за Европейското патентно ведомство, което представлявам днес. Е, е, то бе създадено през 1973, втората по големина междуправителствена институция в Европа. Е, включва всички държави, които виждате на екрана, т.е. 38 на брой. Така че един европейски патент може да включи, да обхване територия с около 650 милиона души население. Освен това, ЕПВ е, е, глобален играч чрез взаимодействието с други глобални патентни ведомства и национални такива, особено в областта на био технологичното патентоване, ние наистина сме рупорът, гласът на Европа, защото ние сме разговаряли и обсъждали с всички 38 държави членки и повечето, както разбираме, заявки, патентни заявки идват чрез ЕПВ, а не от на, на, не от националните патентни ведомства. При нас работят 4300 оценители или експерти, които оценяват патентите при около 7000 служители, общ брой. Работим, от за да бъдем наистина ефективни и така за критерии за, основните критерии за патентоспособността е Европейската патентна конвенция, която бе актуализирана през 2000-та година. Важна е директивата на Европейската комисия от 98 година, 98-44. Тази директива намери отражение в правилата на Европейската патентна конвенция още през 99 година и се използва като база за допълнителни тълкувания на Европейската патентна конвенция. Съдебната практика и е, и специално на нашата комисия по жалбите в ЕПВ е много важен компонент, компонент за изпълнение от страна на комисията на конвенцията. Е, особено разширение състав на комисията по жалби вече има наистина много сериозни правомощия в това отношение. Но когато път, е, включвахме директивата в конвенция, комисията по разширения състав не можеше да отправя въпроси към Съда на Европейския съюз, но в няколко свои решения той е за... комисията е заявила, че в няколко случая на приложението на директивата по за които е сезиран съда, се получава така убедително становище, което въжи и пред Европейското патентно ведомство. Когато говорим за патеж, патентоспособността на изобретенията, винаги е важно да помним, че обичайните критерии, тук въжат обикновен обичайните критерии за патентоспособността. Основните принципи са това трябва да бъде новост, да, да, е, да бъде и промишлено новост, промишлена приложимост и елемент на, да има елемент на изобретение. Тоест, когато някъде се роди нещо, дори преди е, год, дори и сега открито, ако съществува от много години, вече не отговаря на критерия новост. Затова ние включваме в нашата база данни много информация за характерни растения от различни части на света. Има и критерии, по силата на които се отхвърля патентоспособността на някои изобретения. По-специално това се отнася за биотехнологичните изобретения, специално в земеделска, областта на земеделието. Из, изключването в включва всякакви изобретения, които са в разрез с обществения ред и морал, на намеса на, биологичните продукти и процесите при растенията и животните, ако не говорим за микробиологични процеси. Тези разпоредби се съдържат и в конвенцията, и в директивата, и като текстовете са идентични. Съществува също също така и изключване на на разнообразието на растения и животни, съгласно член 2 от Европейската патентна конвенция, защото различните разновидности попадат под разпоредбите за защита на растителното разнообразие. И все пак растения и животни подлежат на патентоване, а ако не попадат под разновидностите. Също се отнася за биологичен материал, изолиран от своята естествена среда или произведен с технически средства. Той също е патентоспособен след всичко това, казах, разновидности на растения и животни отпадат, но растения и животни могат да бъдат патентовани при определени критерии. Е, основните биологични процеси за производството на растения и животни не са патентоспособни. И тези разпоредби са уточнени с а, от разширения състав на комисията по жалби още през 88 година, 89 година има съответно решение. По-късно това е потвърдено в член 2 на директивата за биоразнообразието така че растенията подлежат на патентоване, ако не попадат под разновидностите. Следващото решение относно основни биологични процеси за производство на растения сигурно сте чели за решението относно определени аспекти на доматите. Тоест, дори ако присъства една техническа стъпка в естествения процес на селекция и отглеждане, въпросът е за биологичен продукт ли говорим или това е техническо действие. Нашия разширен състав заявява, че това е една междинна стъпка, която е в процеса на естествената селекция. В такъв случай говорим за технически параметър. Възникна обаче и въпроса, ако растенията са патентоспособни, то защо процесът на селекция не е патент, патентуем, не подлежи на патентоване? Тоест, на лице трябва да бъде технически процес, да речем една от новите селекционни техники или постигнат чрез естествена е, селекция, да речем чрез кръстосване и така нататък какво е, каква е съдбата на тези растителни продукти? Патентоспособни ли са или не? В директивата няма ясни разпоредби, нито в конвенцията им разпоредби по, ясни разпоредби по този въпрос. И анализа и оценката на този въпрос, разширения състав на Комисията по жалбите на Европейското патентно ведомство, е, отчитайки директивата, стигна до извода, че такива растителни продукти са патентоспособни. Тоест, е, изключването не, не обхваща растителните продукти. Както обаче каза господин председателя, комисията разгледа въпроса за подготвителния материал и стига до извода, че намерението на законодателя е било да изключи растителните продукти от тези процеси. При публикуването на тази записка през ноември миналата година е, Европейското патентно ведомство незабавно спря всички съответни процедури по патентоване, където ставаше дума за растителни продукти от в резултат на естествени процеси. Е, защото тук, когато има неизяснени въпроси относно правната процедура, ние сме задължени да преустановим е, цялото патентно производство. След това държавите членки обсъдиха въпроса е, бе изготвен едно предложение за регламент и възоснова на това предложение административния съвет на Европейското патентно ведомство на 29 юни тази година реши да промени двата важни текста 27 и 28 от Европейската патентна конвенция. Така че е, относно изключването на растителен и животински материал е, при прилагане на такива е, методи. Това се отнася до всички процедури влезли в сила е, след 1 юли от 2017 година и всички нерешени или бъдещи патентни заявки. Какво правим в момента? Цялата процедура всички процедури за, по патентни заявки, е, обжалвания и така нататък продължават, но в светлината на тези нови решения. Е, правилото се прилага и това може да доведе до отрицателни резултати в някои случаи. Насоките за работа и е, информацията за обществеността ще бъдат съответно изменени. Предстои обнародване през октомври и влизане в сила от 5 ноември тази година. Също така Едновременно с това, от 2016 година насам, ние работим в тясна връзка с общностната служба за растителното разнообразие, за да приведем съответствие нашите системи и процеси и да установим има ли някакви методи за по-добро използване на взаим, взаимно използване на базите данни и съответен работен материал в случай, че се наложи да се стигне до някакво решение и да се вземат предвид неща, които са били игнорирани по-рано. Освен това, ние заедно о, ще дадем в края на ноември съвместна пресконференция тук в Брюксел относно всички тези въпроси. Заповядайте и е, сега малко повече за специалните е, мерки е, за патентите относно растения. Ние имаме така наречените чувствителни случаи, когато се опитваме да разгледаме всички патентни заявки относно растителни продукти. И в при тази си дейност ние съчетаваме е, работата на юристи, това е нашата служба, и разбира се специалисти, проверяващи специалисти от всички засегнати облаци. Отчитат се и съответно етичните аспекти е, при възможността за път, е, заявка. В зависимост от националния си интерес, някои държави наблюдават нашата практика и така стигаме до общо разбиране на резултатите за различни разбирания. Разбира се, не, гражданския сектор също широко участва. Това е моето встъпление. Аз съм на разположение за обсъждане на всички по-нататъчни действия и да отговоря на всякакви въпроси от ваша страна. Заповядайте. Председателят, благодаря широк интерес има е, Господин Хойтемаш е първия. Like... Да, благодаря много. Искам да ви благодаря, госпожо директор, за това, че се срещнахте с нас и ни обяснихте какво се случва и се случи. Радвам се да видя, че вашето ведомство наистина отчете предложенията и на парламента, през 2015 имаше голямо мнозинство в нашата парламентарна комисия за да се защити възможността за пантоване на растенията в светлината на промените в насоките, които са възприяти от вашето ведомство. Имам три въпроса към вас. Първо, в момента има около 100 все още висящи заявки за патенти. Това са заявки за патентоване растения и технологични процеси. Как ще разглеждате тези патенти в светлината на плановете за разглеждане на действащи регламент? Има класически мутационни селекционни процеси и процеси, които проистичат от тях разглеждате ли ги като изобретение, което подлежи на патентоване? И трето, можете ли да гарантирате, че продукти с определени характеристики са зададени чрез биологични процеси, подлежат на патентоване дори и да се прилагат нови методи за селекциониране. Т.е. виждате ли вие тук възможна вратичка за патентоване на традиционните методи за селекциониране. Bardzo е, проша пани посел Шрайер. Теж Госпожа Шрайер, благодаря ви. Бих и искала да ви благодаря за това, че се срещате с нас и за вашето изложение. Групата на НП през 2015 година работеше по резолюция по този въпрос. Моята държава, Нидерландия, произвежда 35% семен, от семената, които се продават на световния пазар. Така че този въпрос е много важен за нас. Така че вашето решение е много важно, що се отнася до различните сортове растения. Но какво се случва с патентите, които вече са издадени? дали заявителите ще трябва да се обръщат към съда, за да се зачитат техните права и как отчитате развитието на технологията в сектора, независимо от това дали става дума за нови или традиционни методи за селекциониране. Следващия въпрос. Основните, големите селекционери могат да използват патенти за определени сортове, които са получени чрез традиционно или по-новаторско селекциониране. Байер и Монсанто вече заявиха, че те искат да обжалват решението на Европейското патентно ведомство. Какви са последиците от това? Те се стремят да заобиколят вашето решение? Как ще проследявате последиците от решението, което е взело вашето ведомство? Аз лично съм за това да има период за оценка от една до три години. И трябва да мислим за последиците за световния пазар на семена. Няма практика за издаване на патенти за сортове, получени чрез традиционно селекциониране и такива големи фирми, като Монсанто и Байер, се опитват да се възползват от това. Господин Тарабел, за две минути заповядайте. Благодаря, господин председател. Преди всичко, Нека да не забравяме, че Европейското патентно ведомство е много важен между правителствен орган и много често обаче трябва да очакваме дълго да получим отговор. Но нека да говорим за растения, за сортове с определени природни генетични характеристики. Има и други методи, като мутагенезата, например. И те са описани в патентите, но по такъв начин, че е трудно да бъдат установени първоначалните признаци. Тоест, трябва да се отчита и този аспект, за да могат производителите на семена да не подкопават цялото многообразие на селскостопански растения. Защото нека да не забравяме, че става дума в крайна сметка за производство на хранителни продукти от тези семена. Ведомството ни казва, че винаги ще възпрепятства патентите за растения, които са резултат от природна селекция, естествена селекция. Дали ще промените вашата позиция, госпожа Хойбух? Малко съм разочарована от а, вашата реакция към комисията. Казахте, че изключвате конвенционалните селекции, но тълкуването ви е много а, тясно. А, другите форми на селекция, няма да се спирам на тях. Казахте, че зад патентите трябва да стои някакво биотехнологично изобретение. От друга страна, казахте, че са важни различни биологични характеристики. А, аз съм критична, когато разгледаме методите за селекция и видим, че я има и в природата се питаме къде е изобретението, състои ли се то в забелязването на тези процеси. За нашата земеделска промишленост става въпрос за големи печалби а, и как нашите земеделски стопани ще могат да правят собствени селекции, ако не знаят а, дали има патент върху подобно а, произведение, така да се каже. На практика ние продаваме генетиката си на индустрията и тя не е вече в ръцете на гражданското общество. Не знам как смятате да процедирате за бъдеще с оглед на тези големи пропуски в законодателството. Смятам, че ще получите още много заявки за патентоване. Не знам как ще процедирате. Искате ли да проверите целесообразността на новото законодателство, дали а, действително ще се стигне до край на патентоването на биологични продукти. Искам да попитам до каква степен засегнати страни са били включени в процеса на вземане на решения? Различни организации на земеделците, организации от гражданското общество. Всички от тези, които се застъпват за позицията, че живи същества не могат да бъдат патентовани в опозиция на големите концерни. Господин Агню. Благодаря, господин председател. Със сигурност не съм единствения тук, който разбира, че тази тема е още по-сложна, отколкото дори преди си мислил. И беше ми наистина много трудно да разбера, бях много задъчен, много неща, които казахте. Вие казахте, че може да се патентова животно. Бихте ли ми дали пример не животно, създадено от хора, което и това животно преди не е съществувало. Аз просто не мога да си го представя. Същото вежи за определена култура, определено растение. Аз не си представям как хората в една проветка могат да създадат нещо, което преди това не е съществувало. Чух тук хора, които казват, че изобщо не трябва да има патенти. Това е късогледа политика, защото когато си помислят за всичките усилия за създаване или промяна определен сорт, това отнема много време, усили пари. Хората очакват възнаграждение за това. Освен това, тези патенти не са вечни. Вие може да уточните, но може би 20 години е продължителността на действието на един патент. Биха ли потвърдили това? Господин Хауслинг. И аз съм разочарован, както казаха много колеги от свършеното в последните години. Ще припомня за нашата резолюция от 2015 година. Имаше резолюция и от 2011 година, прията с голямо мнозинство и няма действие. Действително има толкова много вратички, които вече се спряхте. Така че не очаквам много да се промени за бъдеще. Каква ще е съдбата на патентите, които вече сте одобрили? И какво ще стане, ако при една случайна мутация бъде патентована? а, или случайна мутация ще влезе в конфликт с а, патент. Не се очудвам от вашата рестриктивност. В противен случай това ще застраши смисъла на вашата работа като ведомство. Има и спор спор във връзка с случайните мутации на ечемик между фирмата Калсберг и производител на бира. Това е конкретен случай. Ако вие промените решението си, ще има ли друго развитие по този въпрос? Това е класически случай, в който патента се отразява върху реалното производство и върху действителни продукти, които всеки използва. Благодаря. Искам да приветствам нашите гости. Господин Хойтън ги покани. Добре дошли. Вие участвате в един много интересен и много сложен дебат, както вече се убедихте. Добре дошли, господин Андрю. Благодаря ви. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, госпожо директор. Моля да ме извините, че не успях да присъствам на цялото ви уводно изказване. Бих искал да се спра на някои важни за мен аспекти. Те са свързани с понятието изобретение – т.е. нещо новаторско, ново. От друга страна, искам да говоря за защитата. Какво се случва, ако сектора се здобива с генетичен ресурс, който до сега принадлежи на обществото, нещо, което, нещо, което е публично. Освен това, както, и каза, както каза и господин Тарабела, тук имаме пред нас една много сложна материя. И също така виждаме много сериозни, големи корпорации, Монсанто, Байер, Синхента. Очевидно е, че вашето ведомство трябва да разполага с допълнителни ресурси, ако иска да извършва сериозни задълбочени проучвания. Със сигурност трябва да се борим за това вие да получите допълнителни средства. Е, е И мисля си, че наистина вашия подход е до някъде ограничителен. И всъщност тук трябва да бъде нашия подход подход. Не трябва да се допуска различните корпорации да се възползват от това, което в момента е обществено достояние. Много благодаря. Очевидно има е известно недоволство, което вече се пренася върху вас. Европейския парламент смята, че трябва да се ограничи патентоспособността на живи организми. Моят въпрос е, трябва ли да променим някакви закони, а, така че вашите изказвания да бъдат по-приемливи за нас? Законите ли са виновни? Разбира се, не е ваша задача да се занимавате с законодателството в областта на посевния материал, но когато говорим за растения и за селекция, когато се патентова някакъв продукт с застрашени, е застрашена независимостта на земеделските стопани и земеделския стопанин трябва да може сам да произвежда посевен материал. От друга страна, производителите на посевен материал трябва да имат възможност да използват цялото разнообразие на видовете а, върху тази ситуация се налага патентното право. Как това се съотнася? Имате ли а, обяснение, госпожа Магинес? Това е един въпрос, който е много специализиран. Той е за юристи, за растени, въди. и затова задам един много глупа въпрос. Гледах по BBC едно предаване за нещо много интересно. Създаване на сорт портокали, които много лесно се белят, защото явно е много сложно да се обелват портокалите, но се оказва, че трябва 10-12 години, за да създаде такъв лесно белиш се сорт портокали. Очевидно е, че това ще трябва да бъде патентовано. Господин Агню спомена, че фирмите трябва да инвестират време и пари за създаване на нови сортове, ако не използват генетично модифицирани организми. И мисля си, че всички ние като производители искаме неща да са естествени, но повечето от цветята плодовете, зеленчуците, които потребяваме, са предмет на доста високотехнологични процеси на селекция, за да могат да стигнем до този етап. Днес е много интересно да видим дали тези изкуствено отглеждани портокали ще станат реално с госпожа Кадена. Thank you very much. Uh, I'm sorry, I, I could not... Благодаря ви. Извинете, не успях да изслушам вашето уводно слово. Може би вече сте отговорили на тези въпроси, може би задавам за втори път. Говорителят на вашето ведомство каза, че има 320 висящи заявки за патенти. Какъв е графикът за вземане на решение по този въпрос? Вторият въпрос. Бях докладчик в сянка по репродуктивния растителен материал и директивата за това. Знаете, че парламентът зае много ясна позиция по това. Въпросът ми е следващата. Ако няма привилегии за растин, растениевъдите, за селекционерите, то тогава а, тези патенти не са от полза. Господин Thank you. That was very very interesting and technical. Да, много интересен, наистина много специализиран дебат, както що каза колегата. Искам да попитам, дали има патенти регистрирани за канабис, използван за медицински цели? Много благодаря. Сега давам думата на представителя на комисията. Ще ви помоля да бъдете кратък. Искате ли да се изкажете? Благодаря, господин председател. Благодаря на всички депутати, които споделиха своето мнение по тази интересна тема. Както тук беше казано, комисията представи документ през ноември в стремежа да отразим намерението на законодателя, що се отнася до прилагането на директивата от 1999 година, т.е. вече 20 години и, и ясно беше, че идеята не беше да се дават патенти за растения, селекционирани по естествен път, и тук в парламента и в съвета бяха взети решения. Съвета през февруари тази година при решение административния съвет на Европейското патентно ведомство също така прие регламент за изпълнение на Европейската патентна конвенция, нещо, което е много положително. Вие поставихте много интересни, много специализирани въпроси но мисля, че трябва да бъдат обмислени допълно задълбочено. Повечето от тях комисията възнамерява да обмисли различни аспекти, да обсъди с държавите членки какво е било направено в тези сфери и по-късно да обсъдим, да обмислим, да анализираме всички тези теми. Госпожо директор, моля накратко, максимум 10 минути. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Благодаря за всички въпроси от вас, господа членове на комисията. Ако ми дадете шанс, ще се опитам да отговоря на всички въпроси за 10 минути. Да правих групи, също така ще говоря максимално бързо, за да мога да отговоря на възможно най-много въпроси. В противен случай няма да сте говори. По отношение на статистиката, говорихте за висящите заявки и за дадените патенти. Имаме около 300 заявки, висящи, свързани с растителни продукти. и в момента те се намират в процедура. Както казах, всички тези процедури са в ход след като ние взехме решение да разглеждаме за 12 месеца всички заявки за патенти и всички спорни случаи в рамките на 12 месеца. А, така че в рамките на година и половина а, трябва да сме се справили с а, всички висящи заявки и с а, а, всички спорни случаи. Имаме около 80 а, патента за растителни продукти от миналото. А, те вече не са в а, рамките на нашата юрисдикция или от наш, в нашите правомощия един патент а, продължава или е в сила някъде около 20 години. А, това означава, че трябва всяка година да се плаща годишна сума от страна на патентоващият. А, ако това не се случи, патентът, патентът отпада. От а, тези 80 пред процент, е, патента а, повече от а, по-малко от половината все още са в а, сила според наши проучвания, които предоставихме на държавите членки, така че а, повече от половината а, не са в а, действие. Зададохте ми много въпроси във връзка с наблюдението след вземането на решение. Нашият административен съвет и нашият председател каза, че ние от страна на нашето ведомство сме готови. Може би в рамките на година и половина в рамките такъв, на такъв административен цикъл да информираме държавите членки за актуал, актуалното състояние по въпроса с патентите и да дадем информация за всички релевантни заявки за патенти. Попитахте как са включени неправителствени организации и други представители на заинтересованите страни. Имаме постоянни консултативни комитети, където участват всички заинтересовани страни. Имаме и адхок комисии, където събираме мнение, но не само по този начин ние отчитаме мненията и обратната връзка от обществеността. Много организации са ни писали писма с предложения и с коментари. И аз мога да ви обещая и а, мога да ви уверя, че нито едно от а, тези писма не остава незабелязано. Ние отчитаме а, различните мнения в а, обществеността, в. А, общо пространство, така че се опитваме да се съобразим с тях. По по-техническите въпроси. Имаше два въпроса, които а, засягаха класически продукти за употреба, канабис. А, а, нямам а, информация за заявка за патент на канабис за медицински цели по отношение на ечемика, случая с производителите на бира. А, също не знам дали има някакви висящи заявки за патент. Зададохте ми и въпроси, свързани с а, а, селек, селекционерите а, и за това, че земеделските стопани могат да са ограничени от а, съществуващи патенти. В тази връзка ще ви обърна внимание на факт, който може би ви е познат. А, има споразумение а, за единен патентен а, кодекс, той предстои да бъде ратифициран. Така че инструментите предвидени в него да влязат в сила. В това споразумение за единния кодекс има разпоредби, касаещи патентите, които са в сила в различните държави и членки но те трябва да потвърдят или да включат тези разпоредби в националното законодателство. В някои държави членки тези разпоредби вече са част от националното законодателство. говоря за различните из, изключения. питахте ме за мутогенезата а, и за присъщите, естествено присъщите характеристики. Мутогенезата беше разгледана, а, техническият аспект на мутогенезата беше квалифицирана като технически процес. Госпожа Магинес каза, че а, резултатите от една селекция не са предвидими, а може би не са и стабилни, така че а, а, повечето а, методи отнемат а, много време. А, има и по-нови методи на селекция, които а, съкръщават а, времето за селекциониране, така че те действително съдържат елемент на а, изобретение. А, говорихме за при същите характеристики. Това е доста технически въпрос. А, когато се патентова in an при, същата, при същите характеристики на растение, когато растението е познато. С новите правила в сила в момента, ще ви дам а, пример. А, ако искам червени краставици вместо зелени, Според новите правила, ако червената е краставица би била едно изключение. The technical word. However, that feature of having тази характеристика на червения цвят на краставицата – постигната с технически, е постигната с технически средства. Но естествената красавица, разбира се, няма да може да се патентова. Според член 8 от директивата за биотехнологии, както и според решение на съда, селекционера трябва да докаже какъв процес е използван при получаването на определен продукт, дали технически, дали биологичен процес. Това е въпрос свързан с много технически подробности. Не можах да ви дам ясен отговор но на 29 има едно публично, публична проява по тази тема. Надявам се, че тогава ще можем да внесем повече яснота. А, сега а, виждам, че времето ми е от 10 минути почти, т.е. времето, с което разполагам сега няма да е достатъчно, за да осветля този въпрос. А, като обобщение, а, мога да кажа, че определени характеристики могат да бъдат патентовани, ако са изолирани а, от естествената а, среда и са получени по технически път а, по силата на директивата и на конвенцията. А, и а, трябва селекционерът да предостави доказателства, че а, не е в противоречие с. А, вече а, дадени действащи патенти. Um, I was asked to bring... Помолите ме за примери за животни и растения, получени след следствие селекция. Разбира се, всяко животно или растение а, от природата не може да се патентова, защото то вече съществува. Това е безспорно. Но ако, например, имаме животно, което има допълнителни характеристики, може да има лечебен ефект, като например има а, специална селекция на крави, които произвеждат мляко с лечебни свойства. А, разбира се, не може да се патентоват обикновените крави, а само онези, които а, произвеждат такова мляко с лечебни свойства. А, патентоването а, на животни има други предпоставки, трябва да се изпълни други условия, етични проблеми, не трябва животните да страдат, екологични аспекти също трябва да се отчетат. Така че възможностите за патентоване са доста ограничени. Господин Тарабела в отговор на вашия въпрос, работя повече от 25 години в Европейското патентно, патентно ведомство и все още работата ми прави, ми доставя удоволствие а, има действително етични, морални аспекти от а, нашата работа, които трябва да бъдат а, отчетени. А, Европейското патентно ведомство полага усилия да се съобрази с а, всички а, необходими условия и нужди. А, благодаря ви и благодаря за вниманието. Много благодаря. Госпожо директор, ако краставиците са червени, доматите трябва да са зелени, а пък млякото черно, всичко е въпрос на навик. Много ще сме ви благодарни, ако се опитате да дадете обяснение, отговор. Господин Агню зададе много интересен въпрос. Бихме се върнали с удоволствие на тази тема, която той повдигна. Ако намерите време да отговорите писменно на неговите въпроси, ще ви бъдем много благодарни. Ние от наша страна обещаваме да ви поканим пак и няма да чакаме много а, за това а, до следващата ни среща имаме голяма нужда да разберем повече за, обикновен, за определени процеси а, и процедури. Е, интересувани, например, е, един друг комплекс от е, въпроси, свързан с държавите членки. Дори да останете един час повече, няма да можете да отговорите на всички въпроси, така че за сега искаме да ви благодарим най-сърдечно. Имаме сега още 15 минути за уст по 15 минути за останалите точки от дневния ни ред. Господин Шани има 15 минути за вашата точка от дневния ред. Общият бюджет за 2018 година. Няма да губя от вашето време. Имаме още три точки от дневния ред по 15 минути за докладчика, изказванията и комисията. Заповядайте, господин Сани. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда кратък. След мандата за тристранните преговори е, трябва да ви представя проекто становището за проекто бюджета за 2018 година. Всички ние сме наясно колко важно е развитието на селските райони. За това има и съответни изисквания. Ми... Ние ние трябва да продължим да работим. Ще се спра само на една точка. При многогодишно планиране може да се смята, че по раздел втори ще имаме същия бюджет, може би с малко повишение, включително националните пакети трябва да бъдем сигурни, че обвързаните плащания трябва да бъдат съобразени с нередностите и трябва да останат в рубрика 2. Трябва да бъдат гарантирани съответните разходи за ОСП и специално искам да обърна внимание, че Брексит може да има сериозно отражение върху селското стопанство. За това приканваме комисията да отчете по-висок бюджетен риск. За 2018 година ще бъде последната година с относително комфортен бюджет, но комисията работи по различни сценарии за развитието на бюджета. Ние трябва да прояви, покажем своята отговорност в момента, когато има сериозни заплахи за многогодишната финансова рамка, да бъдем разумни и да отстоя отстояваме постигнатото и за това благодаря на координаторите, които ми възложиха от името на комисията да възстановя съответните суми. Трябва да изпълним задачата си, както знаем, трябва да гарантираме финансирането на пакета Омнибус. Съответните кредите за борба с вредителите по растенията и е, епидемите по животните. Това са 14 милиона евро, за да избегнем различни епидемии. И накрая подготовката по проект проектите трябва да има важна роля за интелигентното земеделие в селските райони. Колеги, очаквам активно сътрудничество с докладчиците да сянка, различните комисии, с всички колеги. Надявам се, ще отчетете факта, че приключих за 2 минути и 40 секунди. Госпожа Мюллер, една минута. Аз също благодаря на докладчика. Срещу имате нашата широка подкрепа. За нас е много актуално Брексит не е най-актуалната тема, но постоянно ми задават въпроси за ембаргото срещу Русия. Колегите от Белгия постоянно ми напомнят, че какви некомпенсирани загуби понасят. Не знам къде да, да намери място. Това по Омнибус вече е в ход тристранните преговори. Не знаем дали това може да намери място в бюджета 2018 година, но ние сме за това да се отстъпят, да се предвидят повече средства за борба с епидемиите по животните и за изследователска дейност. Доволни сме от доклада и ви подкрепяме. Няма други желаящи да се изкажат, за което съм ви много благодарен, казва председателят. Сега комисията. О, извинявам се, извинявам се, тук все пак има една заявка за изказване. Прощавайте, е, не ви видях, и, а и не знае името ви, е, така че нека чуем сега изказването ви. Един ком, коментар по повод доклада и от моя страна. Много добри неща има в предложенията, например да смекчим резултатите от Брексита, подпомагане на изследователската дейност, инвестиции в хранително-вкусовия сектор, финансиране на пилотни проекти. Това е и други важни задачи на селското стопанство имаме важен дял в финансирането, но този дял ще намалее. Някои колеги бяха на мнение, че Бюджетът за селското стопанство доли е много висок. Аграрната политика е единствената общо европейска политика и това, което се финансира тук, замества финансирането по страни ако намалим средствата за ОСП, трябва да се намерят други начини за подпомагане на хранително на, на снабдяването с храни и да се защитят производителите предвид а, а, многостранните международните търговски споразумения трябва да защитим нашите производители от големите вериги. Е, реформата на ОСП е в ход. Е, трябва да помислим въобще за животновътството, да помислим за политика на правата, която да замести а, политиката на субсидиите. Тоест, цените на хранителните продукти и всичко останало. Това не бива да се забравя. Ако традиционното земеделие се, когато е, традиционното земеделие се изправи срещу е, интензивното благодаря. Сега нека чуем представителя на комисията. Благодаря, господин председателю. Ще бъда наистина кратък да се, ще се спра само на няколко въпроса. Първо, Брексит. Пред, пределно наясно сме, но за 2018 година е отражение върху бюджета няма да има. 2019 година е друга история вече. Просто да припомня също на приходната част. Много по-малко са приходите от миналите години това е защото процедурата за изравняване на сметките се връща към обичайната процедура. и, имаме високо изпълнение по отношение на субсидиите. В това отношение е, имаме положително развитие. Няколко думи за пазарните мерки. Виждате, че не предвиждаме кредити за животновътството към момента. 71% имаше за плодовете и зеленчуците, но комисията ще следи внимателно. При необходимост готови сме да реагираме и за животновътството зачитаме многогодишната финансова рамка и под таваните, така че ние имаме специални процедури за кризисния резерв. Имаме и добри новини в момента. Работим на пълни обороти по отношение кредитите за плащане и мисля можем да кажем, че програмите за развитие на селските райони вървят много добре в този ред на, мисля, на мисли благодаря за предложенията за пилотни проекти. Мисля, че официалният отговор на комисията вече е изпратен. Предстоят преговори и чисто процедурно ще получите през есента писмо за корекциите с оглед на, актуалното състояние в преките плащания и те ще бъдат на разположение в края на октомври и ще влязат в помирителната процедура. В заключение благодаря за подкрепата, която прозвуча и от думите на докладчика за възстановяване на кредитите е, предложени от комисията, защото в първоначалния размер, защото, както знаете, съветът предвижда съкръщения. Благодаря, господин директор, казва председателят. Господин Андрео, много набързо за проектните, за пилотните про, проекти. Това са въпроси от приоритетно значение. Трябва да се обърне внимание на винарството. Това е много важна част от европейското земеделие и трябва да се разгледа специално въпроса по този въпрос, защото всички европейски лузя са изложени на филоксерата и опасността вода от нея. Трябва да решим въпроса на общностно ниво. Председателят, благодаря много. Сега нека чуем отново докладчика. Благодаря ви много. poprawek, te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 Есть также Списъка за измененията в срок 15 юли. Ще получите и съответните правомощия. Координаторите вече са ги получили. За това благодаря. Преминаваме към следващата точка. Делегиран регламент съвестен на съвета и парламента. Казваме добре дошъл на господин Жон Онофре, който ръководи отдел с 2 е, за е, в дела е, вино и вина и спиртни напитки. На 19 май изменение регламент за регламент, извинявайте за изменение на регламент 607-2007 бе внесен. Става дума за етикетирането на винените изделия. До 19 юли парламента може да реагира. Господин Франц Богович от НП е, евродепутат от Словения, настоя за удължаване на този срок. Комисията има намерението да даде удължаване на срока, за да може Харватия да получи възможността да запази наименованието Хрватска Истра и те, да, да бъде заменено с понятие, с названието Теран. Смятам, господин Онофре накратко ще ни обясни по-подробно как стоят нещата. Темата е сложна. Беше би било по-добре да дегустираме, вместо да говорим за виното. И ще, това ще, ще да улесни разговорите ни по темата. Благодаря, господин председател. Надявам се, че ще мога да разсея вашите съмнения и съмненият на всички в тази зала. Преди всичко искам да приветствам възможността да представя позицията на комисията по този делегиран акт за първ път в Европейския парламент. Преди се обсъждаше този въпрос на специализирания съвет, специалния съвет по специалния комитет по селско стопанство и на други форуми. Първо, така както някои заинтересовани страни го представят, това не е делегиран акт, който се отнася до Европейския съюз. Той се отнася до изключение от общите правила за етикетиране на виното. Общите правила за етикетиране на виното не разрешават използване на наименованието на сорта на гроздето, когато се използва защитеното географско наименование. Обаче правилата за общата организация на пазара позволяват на комисия да приема изключения, ако има спазени две условия. Първо, доказателство за съществуването на този сорт. Второ, доказателство за практика на етикетирането, свързани с този сорт, преди присъединяването към Европейския съюз. Тези две условия са спазени в момента. Има 53 такива изключения в законодателството на Европейския съюз за виното и те са от ползата за всички държави членки – Франция, Италия, Испания, Португалия, Германия, Гърция, Румъния, Унгария – Австрия, Чешката република, Словакия, Словения и дори Нидерландия. Тоест всички държави, в които се произвежда вино. И няма никакви основания този случай да се разглежда по различен начин. Когато има а, защитено географско наименование в една държава и друга държава използва омонимичен сорт грозде тук ситуацията за потребителя не е различна от ситуациите при други изключения. За това трябва да се приеме молбата на Харватия. Искам да подчертавам, че делегираният акт не засяга интерес на производителите на виното от Теран. Те ще имат изключителни права това ще бъде изключително словенски защитен продукт с защитено наименование на происхода. Също така има разпоредби за размера на шрифта, за да не се заблуждават потребителите. И съответно компетентните органи на Словения на Харватия трябва да, вним, трябва да бъдат бдителни и да предотвратяват възможните злоупотреби с етикетирането. Председателят има редица депутати, които искат да се изкажат. Второй. Пани посел. Минута, минута и половина. Госпожа Петир, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на представителя на комисията за това обяснение. Искам да подчертая, че съм против всяко едно удължаване на крайния срок за влизане в сила на този делегиран акт. Европейската комисия взе единственото възможно решение в светлината на преди взети решения в постиженията на общностното право. Има и други изключения, направени за използване на сорта на гроздето в наименованието на продукта, т.е. виното. Има 53 такива изключения. И искам да подчертая, че Словения също използва подобни изключения – в случая с използва на софтове, чието наименования съвпадат с защитените наименования в Франция, Германия и Италия. Продължение на 4 години нашите хрватски производители на вино са били в неравностойна ситуация и са претърпели финансови щети. Аргументите на Словения са неоснователни. Харватия е направила законосъобразна заявка. Ние подадохме молба в съответствие с законодателството на Европейския съюз и няма никакви пречки пред влизането в сила на този делегиран акт и съответно да се използва наименованието на виното като вино от Теран. Следващи оратор. Е, не мога да говоря на родния ми език. Аз бях помолил за това, но получих отказ. Освен това ми трябва повече от една минута, за да обясня моето предложение за това удължение. Първо, Теран, това е име на защита наименование на происход на виното, което се произвежда от специфичен сорт грозде в ясно очертан регион. Беше през 1997 година определен този регион, през 1997 в Словения и след това от 2006 година това вино е регистрирано от европейското законодателство като вино от грозде с защитен происход. Всяка една държава членка, която иска да регистрира вино с наименованието на сорт грозде, което съвпада с защитено наименование на происхода, трябва да подаде заявка. В Европейската комисия беше подадена такава заявка. И това беше обсъдено при преговорите за присъединяване. По този начин беше сключено споразумение с трета държава, която запазва своето наименование. При преговорите си за присъединяване Харватия не беше помолила наименованието на виното Теран да беше добавено към списъка с изключения, така както това бе направено в случая с някои други вина, чието наименование съвпада с сорта грозде. Ние разбрахме, че Европа Европейската комисия създаде прецедент и обеща на Харватия да разгледа този въпрос след присъединяването на Харватия към Европейския съюз. И след като Словения не се съгласи с това, Европейската комисия прие делегиран регламент. По този начин комисията значително се намеси в сегашните норми за защитеното наименование на происхода за виното и насърчава незаконосообразната практика, практика за етикетиране на продукти. Тоест, уважаеми колеги, ние отваряме котията на Пандора в сферата на регистрирането на защитените наименования на происхода, нещо, което е Крилен камък в общата селскостопанска политика. Утре, мои унгарски приятели, ние можем да поискаме да произвеждаме вино, което се нарича токайско. И може също така да използваме наименование на италианско вино, защото то се произвежда от с отговор същото наименование. Обеден съм, че този делегиран регламент ще стане важен прецедент за последващи процедури, изискващи изключения от правилата за етикетиране вината. Затова ви моля от името на производителите Словения на виното Теран да се удължи срокът с два месеца, за да могат да бъдат внесени възражения срещу този делегиран акт. Председателя, благодаря ви. Ще дам думата и на следващите оратори. Но искам да кажа нещо, госпожа Петир. Ако искате да се изкажете, трябва да имате също време, което имаше господин Богович, господин Пикола. Благодаря, Както знаете, току-що изслушахме представителя на Европейската комисия. Делегирания регламент ще позволи на Харватия да използва името Теран, нещо, което съвпада с наименованието на името, което беше известно като Харватска Истра. Харватските производители бяха в неблагоприятна ситуация. Както разбрахме, Харватия изпълни всички изисквания според законодателството. И това е свързано пряко с задължението от страна на Европейската комисия да приеме акт, свързан с това изключение. Затова няма никакви причини за отлагане на влизан в сил на делегирания акт на комисията. Става дума за чистоправен акт, той никого не застрашава, но единственото, което той ще направи, е, че ще попречи на някой да пречат на конкуренция, затова я призовавам да се противопоставяте на идеята за отлагането. Благодаря ви. Следващи урок. Истина е, да се 800 година производи теран. Да, благодаря ви. Наистина. От 200 години се произвежда виното теран в Истрия. Да, наистина, когато става дума за червено вино. За хората в Истрия теран е синоним на червеното вино. Има определени документи още от Венецианската република и Австро-Унгарската монархия, в които се говори за традициите на производство на виното теран в Харватия. И това, което искаме е да защитим това, което е наше. Ако ви искате да има многообразие, ако искате да защитавате традициите, местната, регионалната идентичност, нашите европейски продукти, ако подкрепяте нашите ценности, трябва да гласувате срещу. Ако сте удължаването на периода с два месеца няма да доведе до никакви решения. Ние се постарахме да намерим решение с, нашите словенски приятели и от пет години се опитваме да намерим такова решение с тях. Трансграничното използване на наименованието Теран не е прецедента само за Словения, също така и в Италия се използва това наименование. Смятам, че времето изтекло. Време е да бъде подкрепено предложението на комисията и няма никакви основания за удължаване на периода. Това само ще доведе до допълнителни проблеми вместо до решение. Затова ви призовавам да гласувате срещу предложението за удължаване на срока. Благодаря, господин Дес. Благодаря, господин председател. Като координатор на моята политическа група искам да ви информирам, че решихме да гласуваме по съвест. Няма линия на политическата група, не искаме да влияем на никого. За първ път, откакто съм координатор, давам възможност за гласуване по съвест. Бях помолен от колеги да гласувам против удължаването на срока, защото а, и в а, Германия има такива изключения и Германия е сред а, тези а, правила, които регламентират изключенията и не искам те да бъдат а, поставени под съмнение. Wyczerpaliśmy listę zgłoszeń. Czy чи еще chce забрать głos? Има ли други желащи да се изкажат? Госпожа Магинес, заместник председател на парламента. Господин председател, искам да кажа, че не е възможно да се, вземат решение, да се вземе решение, ако не ни бъдат предоставени образци от виното, за да може всички да го опитаме. Пани президент, я уже... Госпожо заместник председател, е, сега разбирам защо всички така гласуват за вас и разбирам защо сте заместник председател. Тук що го осъзнах. Тук що разбрах защо е така. Прекрасна идея, наистина. Разбира се, че ви подкрепям. И така, дами и господа. Нека да преминем към гласуване. Ще гласуваме по електронен път. Гласуваме по това да се удължи крайния срок. Тоест, парламентът ще има време в такъв случай до 19 август. Изи на 19 септември. Т.е. ще се удължи срока. Да. Тоест, до... Otwieram głosowanie. Proszę o otwarcie głosowania. Значи до 19 септември ще бъде срока и така моля гласувайте. Предполагам, че всички вече сте готови с картите. Можем ли да приключим гласуването? Добре. Край на гласуването. А, извинете, още една колега пристига. Може mi wybaczyć. Моля да ме извините. Замекам гласуване. И така, край на гласуването вече. 5 за, 26. 5 са за, 26 са против. Следователно, срокът не се удължава. И така, благодаря ви и все още имаме една точка. Съобщение за решенията на координаторите. Днес взехме в писмена форма и по електронен път решение на координаторите. Е, извинете, ще ви ги разпратим по този начин. Ако нямате възражения, то тогава те ще бъдат прияти тези решения. Приключваме. И така това е последното ни заседание преди лятната почивка. Пожелавам на всички ви приятна лятна почивка. Очаква ни много интензивно сърна работа след лятната почивка, така че събирайте енергия, защото есента ще трябва да работи много. Затова пожелавам приятна вакансия и господин Сикерски любезно благодари на преводачите, пожелава им приятна вакансия и подчертава, че заседанието поне веднъж ще приключи